урежда въпроса за Европейското кооперативно дружество. Това се бъде включено и в Европейското дружествено право. Благодаря, госпожа комисар. А, с, с това приключваме дебатите по този доклад. Ще гласуваме утре по обед и последна точка от нашия дневен ред. Това е кратко представяне на докладът на господин Луджи Берлингуер за приносът на европейските институции към балонския процес. Имате думата. Господин председателю, целта на този доклад е да се даде ход на една инициатива, свързана с процеса от Болония. Не бива да забравяме основната цел, която се преследва с това – А именно, дипломите, издавани от европейски университети, да имат единна стойност и валидност. Ако университет в държава членка издаде диплома, тя трябва да бъде призната от всички други университети. Ето това е основната цел – Университетът не бива да се разглежда като институция, която има роля само в една държава защото целта на университетското образование е то да бъде международно, тъй като научно-изследователската дейност е такава и професиите са международни по своята същност, тъй като имаме един свободен пазар и свободни професии в този смисъл. И пречките, които се изправят пред движението на работната ръка, вредят на економическата изгода и не са съобразени с търсенето. Така че кой носи отговорност за всичко това? Отделните държави е, членки организират обучението, но международното признаване на дипломите е нещо, с което трябва да се заеме Европейския съюз. Трябва да се разработи една политика, трябва да се предвидят различни стимули. Член 39 от Лисабонския договор предвижда общоевропейски компетенции по признаването на дипломи, което ще спомогне за повишаване качеството на висшето образование и раз, доразвиване на европейското измерение в този смисъл. В доклада се посочва, че тези компетенции трябва да се простират отвъд държавните граници и да са вменени на Европейския съюз. Министрите на образованието на среща в Букурещ трябва да се съберат и да обмислят въпроса за тези компетенции на Европейския съюз. В нашия доклад се предвиждат поредица от мерки, поетапен подход, който да съдейства за постигане на тази цел. И всички тези стъпки следва да бъдат предприяти, за да достигнем до европейския характер на образованието. Нужни са ни ни по-гъвкави учебни програми, модули за обучение и възможности да преценим стоиността на наученото. Оценката на качеството, осигуряването на качеството е, на преподаването в университети е предпоставка за доверие между различните институции и взаимното признаване, за да можем в крайна сметка да въведем и ние автоматични процедури за валидиране на дипломите в целия Европейски съюз. Освен това трябва да преодолеем и социалните пречки пред които се изправят младите хора и студентите от е, не така утвърдените образователни центрове, които сега ще бъдат засегнати допълнително и от съкръщенията които правят много от правителствата. Трябва да променим начина на преподаване, трябва да преминем към обучение през целия живот, трябва да имаме европейски, европейска зона на висшето образование, европейска зона на научните изследвания. Над 900 година минаха откакто в Болония бе дадено началото на идеята за обединението на европейската култура. Тогава дори не е имало държави, а сега имаме държави. А, имаме наднационалност и затова именно сега призоваваме Европейския съюз да изгради а, европейско гражданство в европейските университети, така да се каже. Благодаря. Думата има Сузана Ройтова. Е, е Благодаря, господин председател бюджетните съкръщения, когато става дума за образованието, са път към ада. Дори по време на криза страните трябва да инвестират поне 3% от БВП в образование и научни изследвания. Но как да постигнем това? Как да ги стимулираме да а, не изоставят научно-изследователските програми? Защото иначе завършващите нашите университети ще се влеят в армията на безраз... безработните. Необходима е конвергенция на образователните програми. Но това като че ли не е приоритет на нашите университети. Приветствам доклада, който посочва и слабостите в процеса от Болоня. Господин Калфин. Е, колегата господин Берлингуер за отличния доклад. Признаването на дипломите за висше образование, за съжаление, в много страни е скъпа и бавна административна процедура тогава, когато се признават дипломи, придобити в друга страна от Европейския съюз ако искаме да повишим конкурентоспособността на европейската икономика да намалим младежката безработица и да използваме ползите от младежката мобилност ние трябва да преодолеем протекционизма който се налага в някои страни като умишлено се ограничава признаването на дипломи придобити в други страни. бих искал да призова е, европейската комисия да извади на общностно равнище наднационално равнище поне два проблема. Е, уеднаквяване на е, образователните степени най малкото бакалавърска и магистърска степен е, и на второ място законодателство което да облекчава максимално признаването на дипломи придобити в друга страна в съответната бакалавърска или магистърска степен. без това да стане на наднационално равнище ние ще продължим да се сблъскваме с протекционизма на националните законодателства. благодаря ви. Благодаря, господин Мигалски. Господин председател, имаме един проблем. Има някои неща в това предложение, които са добри, например взаимното признаване на дипломите. А също така и сътрудничеството с трети страни особено а, сътрудничество с източните съседи на Европейския съюз. Но има и някои неща, които а, са повод за безпокойство. Докладчикът казва, че трябва да подкрепяме най-бедните, за да могат и те да получат образование. Същевременно обаче се говори за, за, за задължителен период на образование. Но задължителното образование е свързано с разходи. Говори се за уеднаквяване, сближаване на програмите. А, благодаря, прекъсва го председателя. Петър Борис. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Берлингуер за неговия доклад. Вече процесът, болонския процес вече върви от няколко години, от доста време. Имаме отворен пазар на труда, имаме конкуренция в европейския мащаб и има хиляди, хиляди младежи с висше образование, които, поляци, които са на пазара на труда в Европа. Не трябва да забравяме, че трябва да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 който е- на тази конференция ще се оточнат приоритетите за следващите три години. Всеки европейски студент трябва да има да право да завърши образованието си и полученото му дипломата, която получи, да бъде призната в цяла Европа. Но трябва да видим колко университети всъщност осигуряват качествено висше образование. Ограничените средства, които можем да отделим за образование, трябва да отидат за поощряване на качеството. Те трябва да се насочат към онези учебни заведения, които осигуряват висококачествено образование и чието дипломи се признават навсякъде. А сега ще дам думата на комисарката госпожа Василио. Най-напред бих искала да поздравя Европейския парламент и господин Берлингуера в частност за съвсем навременния доклад. Вие достигнахте до успешен край, точно когато се подготвяме за конференцията на министрите в Болония. Няколко от ораторите я споменаха. Европейската област на висше образование привлече политическото внимание и вниманието на обществеността днес. Конференцията на министрите се провежда в труден момент за Европа Безработицата сред младите хора достигна рекордни равнища в много части на континента. Следователно, точно сега му е времето да помислим как процеса от Болония във висшето образование може да ни помогне да открием решението на кризата. Това е и възможност за, за нас да направим оценка на постигнатия напредък в реформата. Европейската комисия приветства доклада който извежда на преден план постигнатото по линия на процеса от Болоня и сочи пътя напред. Това е важен принос в тази важна дискусия за висшето образование в Европа. Смятам, че сме свидетели на значителен напредък по прилагането на реформите, предвидени по Болоня. Около две трети от 37-те участващи, от 27-те участващи държави а, са привели над 90% от програмите си към а, Болония. Достъпа до висшето образование е разширен, качеството също е повишено. И в същото време остават доста предизвикателства. Съпос съпоставимостта на системата на кредитите в Европа, разработване и оценка на резултатите от обучението и прозрачното прилагане на рамките за квалификация са сред най-важните предизвикателства. Следователно, трябва да полагаме усилия за по-нататъчно увеличаване на качеството, стимулиране на мобилността и гаранции за това, че нашите системи и учебни програми са съотносими към пазара на труда. Най-важното е, че трябва да има по-широк достъп, за да могат студенти с най-различна подготовка да извличат полза от висшето образование. Уверявам ви, че Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с всички партньори по процеса от Болоня, за да можем да постигнем тези споделени цели. Благодаря. Благодаря. Искам да подчертая, че комисията